който всъщност е среден за парламента, може, като се излезе с такъв брой депутати, да поиска гласуване. Преговорите могат да започнат, когато пленарната зала гласува за и съответните комисии могат да започнат своите преговори. По член 105